Mes chers collègues, j'ouvre la séance. Уважаеми колеги, нека открия заседанието. Както знаете, имаме три комисии, които са обединени в изслушването. Комисията по бюджет, по бюджетен контрол и по правни въпроси. Бих искал да кажа добре дошла на госпожа Кристалина Георгиева – кандидат за заместник-председател на Европейската комисия. Нека ви напомня, че ние имаме своята процедура по приложение 6 на правилника. Правим оценка на кандидат-комисаря възоснова на компетентността, европейски ангажимент и личната независимост. Парламентът също така прави оценка на познанията по възложения ресор и възможностите за общуване. Преди днешното изслушване също така ще ви напомня, че кандидат заместник председателя на комисията изпратила своите отговори на писмените въпроси. Те вече са разпределени между депутатите, преведени на всички официални езици сега нека обясня как ще структурираме дебата. Кандидат заместник председателя първо ще направи кратко въведение в рамките на 15 минути. В края на изслушването тя ще разполага с още 5 минути за заключителни думи. След въведението следва 45 въпроса като на всеки зададен въпрос ще се отговаря веднага. Тук са предвидени слотове по 3 минути, 1 минута за задаване на въпрос, 2 минути за отговор. Съответно, при първия кръг ще чуем въпросите на политическите групи. При втория кръг всеки ще зададе своите е, въпроси, съответно и от трите комисии. Първо комисията по бюджет, след това по бюджетен контрол и накрая по правни въпроси. Нека също ви напомня, че Заседанието ни е придружено от устен превод на 22 езика. Всеки от ораторите може да се изкаже народния си език. Единствено ще ви напомня, че тъй като има превод на толкова много езици, все пак не бива да се говори твърде бързо. Накрая трябва да ви уведомя, че дебатът се излъчва по интернет пряко. Може да се проследи на веб страницата на Европейския парламент след изслушването може да получите и достъп до записа. Тук са и нашите колеги от комисиите, съответно по бюджетен контрол, по правни въпроси. Сега ще дам думата на госпожа Георгиева. Всички ние чакаме с нетърпение решенията по бюджет 2015. Искаме да чуем какво ще стане с неразплатените задължения и как ще бъдат използвани структурните фондове, за да се реши този проблем. Разбира се, ние също искаме да говорим и за прегледа на многогодишната финансова рамка през 2016 година изпълнението през 2015 година. Също така искаме да знаем какво ще стане с тези 300 милиарда, какво ще е въздействието върху бюджета за 2015 година. как ще се изпълни взетото решение, което всички ние очакваме, как ще се използват собствените ресурси, можем ли да мислим за данък. И накрая искаме да знаем нещо повече и за парламентарния контрол в еврозоната, както и механизма за финансова стабилност. Всичко това давам думата на госпожа Гресле, която председателства Комисията по бюджетен контрол. Благодаря. Аз също искам да приветствам госпожа Георгиева, също така и от името на членовете на Комисията по бюджетен контрол. Имаме изменения, които предприемаме, изменения в една структура, която стъпва на решение от 2004 година. Сега имаме като е, компетенции в нашата, е, в нашата комисия, задачи свързани с бюджетния контрол и борбата против престъпността. Така че, госпожо заместник-председател, вие ще отговаряте и за нашия ресор. Нашата комисия иска да види добри резултати. Виждаме в цялата структура шанс за един по-добър контрол на бюджета и за една по-добра борба срещу корупцията. Надяваме се да чуем интересни въпроси, интересни отговори от ваша страна. Както казахме, ще има слотове от 3 минути. Най-напред ще се изкажат колегите от политическите групи, след това членовете на комисиите. Надяваме се, госпожо заместник-председател, да, да работим заедно в интерес на дънакоплатците на Европа. Благодаря ви. Давам думата на Павел Свобода, председател на Комисията по правните въпроси. Благодаря ви, господин председателю. Добър ден, дами и господа. Добър ден, госпожо Георгиева. Искам да ви приветствам с добре дошъл от името на Комисията по правните въпроси. Комисията, която представлявам, ще ви зададе само няколко въпроса днес след обед и така би трябвало да бъде. Повечето до от всякога бюджетът на Европейският съюз и правилното му прилагане са в средата, в центъра на нашето внимание. Като бюджетен орган, Европейският парламент е убеден, че е от особена важност успешното изпълнение на различните програми и политики и в интерес на бизнеса, на гражданите и на държавите членки да се гарантира, че институциите, агенциите, органите на Европейския съюз ще могат да разчитат на мъжете и жените, които са високо квалифицирани, независими, ефективни и независими. Господин Юнкер, ви възложи портфел в областта на човешките ресурси и вие пряко ще отговаряте за наемането, за работните условия и за мобилността в комисията и косвено по други въпроси, които са от особена важност за персонала във всички европейски институции, агенции и органи. Вие ще отговаряте за доброто изпълнение на задачите на човешкия фактор. Парламентът осъзнава важността на тази задача. Ето защо Комисията по правните въпроси ще участва в оценката на вашата кандидатура, заедно с Комисията по бюджети и Комисията по бюджетен контрол. Госпожо Георгиева, ние очакваме да чуем вашето встъпително изказване. Госпожо заместник, председател на комисията, имате думата. Honorable committee chairs, Уважаеми председатели на трите комисии, почитаеми членове на Европейския парламент, за мен е чест да бъда отново тук. Спомням си предишното си изслушване – все едно, че беше вчера, то беше началото на много ползотворно сътрудничество с Европейския парламент въз основа на взаимното доверие и уважение. Ако одобрите кандидатурата ми, ще продължа да работя в същия дух с парламента и най-вече с трите комисии, представени тук. В същия дух на сътрудничество – този път аз кандидатствам за поста заместник-председател с ресор бюджет и човешки ресурси. Много добре разбирам колко е важно да мобилизираме и използваме възможно най-добре финансовите си ресурси, както и таланта на нашите служители. Струва ми се, че това, което е най-важно за моята задълженост в този случай е да използвам ресурсите, да ги подредя приоритетно и да стигна до възможно най-добрите резултати. Възоснова на една култура на постиженията и отчетност пред гражданите, които в крайна сметка заплащат за работата, която извършваме и които трябва да имат полза от нашите резултати. Същевременно аз искам да отговоря ясно на няколко въпроса. Първо, какво постигаме с всяко изразходвано евро? Как помагаме на хората в нашите економики? Имаме ли достатъчно добър контрол? Сигурни ли сме, че парите, които ни поверяват европейските граждани са защитени от измами. Осигуряваме ли също така достатъчно условия за служителите ни, така че те да постигнат отлични резултати и да се чувстват удовлетворени от постигнатото? Така или иначе, сега много от нашите граждани изпитват големи трудности и ние трябва да използваме бюджета си разумно – за да смекчим последиците от тази дълга криза, засегнала нашата конкурентоспособност, пазарите на труда и доверието в европейския проект. Аз съм убедена, че европейския бюджет може да помогне на възстановяването, конкурентноспособността, възстановяването на доверието на хората в Европа като нещо добро – в крайна сметка ние стъпваме на стабилна основа, многогодишната финансова рамка, 1000 милиарда евро за инвестиции през следващите 7 години, така че да има растеж и заетост и по-добро качество на живота. Това не са някакви абстрактни цифри. Европейският бюджет засяга пряко живота на хората. Той означава работа за около 600 000 души, които са заети в проекти по политиката на сближаване. Има и стотици хиляди, които доставят оборудването за бизнеса, материалите. Всичко това дава по-големи възможности за намиране на работа на 4 милиона студенти по програмата Еразъм Плюс. Освен това, в моя ресор имайте предвид, че парите се използват в името на живота по тънката разлика между живота и смъртта, когато има природно бедствие. Но всичко това може да се осъществи единствено, ако обещаните пари на практика съществуват. И така стигам до неразплатените средства, нещо, което се обсъжда и във връзка с бюджета 2015 година. Това е задача и на действащата комисия. Сигурно сте запознати с писмото на господин Барозо, председателя на комисията, до държавните глави и правителствените ръководители. Той ги призовава за подкрепа, за да се реши сегашния проблем с плащанията. Това е още една задача, която ми е възложена. Ако ме одобрите, аз ще поема штафетата от комисаря Доминик и ще се опитам да проведа успешно бюджетните преговори по коригиращия бюджет за 2014 година, бюджета за 2015 година, за да започнем да топим тази снежна топка от неразплатени задължения. Абсолютно съм убедена, че не го ли направим, тези, които ще пострадат, сме самите ние, защото ще се забавят програмите в името на заетостта и растежа. Парите ще станат по-скъпи, защото трябва да им се плащат лихви. И разбира се, от това ще пострада нашата репутация и доверието към нас. Но така или иначе проблемът има решение. Достатъчно е да се използва гъвкавостта, нещо за което вие в Европейския парламент наистина настоявахте и в крайна сметка беше прието от всички. Ние не искаме повече кредити за плащания от заложеното в МФР. По-скоро искаме да използваме повече от това, което е предвидено за сега, за да се справим с непредвидените обстоятелства. Например, в края на 2013 година имаме повече плащания по политиката за сближаване, искаме предварително залагане на средства по много от програмите, както и новия договор за изграждане на държавност в Украина. Всичко това е много важно, разбира се, но ние трябва да помислим и за бъдещето в по-общ план. Според мен основните предизвикателства първо ще са свързани с средносрочния преглед на МФР през 2016 година. Това ще бъде и нашата възможност да ориентираме европейския бюджет по посока на работните места, растежа, конкурентоспособността, ще трябва да помислим и за следващата многогодишна финансова рамка, как тя да отговори по-добре на политическите цикли в институциите, да се видят и конкретните нужди на еврозоната. Освен това, Действащата комисия, на която съм член по настоящем, ще изготви и предложение за прегледа на МФР. На второ място имаме групата на високо ниво, председателствана от професор Марио Монти. Знаете, че нейната задача е да огледа системата ни на собствени ресурси и да търси новите възможности в бъдеще. Резултатите от работата на групата ще захранят и този средносрочен преглед. Те са много важни и за третата най-важна задача подготовката за следващата многогодишна финансова рамка. Тя ще започне по-конкретно от януари 2018 година преди да се направят предложения по следващата МФР, аз разбира се ще се допитвам до парламента и всички останали заинтересовани групи. Междувременно ще стъпим на по-здрава основа, ако сме доказали, че можем да използваме бюджета си по-добре, и че сме променили навиците си, така че да мислим повече за резултатите, а не за това, което сме заложили. Ние ще трябва да докажем висока рентабилност на европейския бюджет. Това означава подобрения в бюджетирането. Също така ще трябва да използваме собствените си пари с лостови ефект. Например, някои видове безвъзмезна помощ могат да се използват за иновативни финансови инструменти, защото умножения ефект е до 40 пъти. Ако вземете, например, пилотните проектни облигации, там имахме такъв ефект 40 пъти увеличение. Тези иновативни финансови инструменти бяха съобщени от председателя в неговите насоки. Освен това, трябва да инвестираме в проекти с множествени задачи и ползи. Например, Политиката на сближаване на Европейския съюз би трябвало да финансира и мерки за енергийна ефективност. Това пък ще увеличи инвестирането. Разкриват се работни места, намаляват емисиите на въглероден диоксид, борим се с измененията на климата и намаляваме енергийната си зависимост. Нещо друго, което е много важно при доброто изразходване на средства е борбата с злоупотребите – и тук ключовия момент е освобождаването от финансова отговорност, когато се вижда как Европейския съюз е изпълнявал нормите, които са предварително зададени. Новите ни програми би трябвало да ни помогнат да работим по-добре, да намалим грешките, да има ефективен контрол – но би трябвало да направим още подобрения по изпълнението на нормите и зачитането на правилата. Особено при отчетността на държавите членки и международните организации. Би трябвало също така да направим повече за упростяването на нормите, подобряването на докладването, най-вече за да може тези норми да бъдат по-добре разбрани. Няма как да бъдат изпълнени, ако не са разбрани. Освен това, трябва да имаме системи основани на риска, така че да се насочваме там, където риска е най-голям. Тук ще работя в тясно сътрудничество с парламента, държавите членки, националните парламенти, Европейската сметна палата, националните аудитиращи органи, международните партньори. Измамите с европейски средства всъщност са не само кражба от дънакоплаците, те са посегателство срещу целия европейски проект и ние трябва да имаме нулева толерантност. Ето защо бих искала да работя и по създаването на европейския прокурор, за да може да се сложи край на кражбата на публични средства. Накрая, но не и последно по значение, нека поговоря за нашите служители. Нищо това, от това не би било възможно, ако нямахме толкова добри служители в комисията и останалите институции на Европейския съюз. Знаете, че имаме правила основани на конкуренцията. Много е важно да развиваме и талантите на своите служители. Необходимо е да направим европейската кариера по-привлекателна и да увеличаваме разнообразието сред нашите служители, да насърчаваме и да помагаме на блестящите мъже и жени, защото тук ще разчитаме на опитни служители. времено аз съм убедена, че винаги трябва да се защитава принципа на равенството във всички отношения – Бих искала да имаме 40% жени на средни и високи менеджерски позиции в комисията до края на моя мандат. Това е и целта на избрания председател на комисията. Също така ние трябва да можем да позволим и по-голяма свобода при вътрешните местения на служители. На трето място необходимо е да има по-голяма ефективност – И тук ще положа максимални усилия, защото комисията трябва да работи с силен екип. Разбира се, трябва да си дадем сметка, че парите са нещо много важно, но още по-важното, разбира се, са ценностите. Те всъщност определят кои сме ние – защото никой в Европа не бива да бъде изоставен, нито общности, нито страни. Ние трябва да се грижим и за тези, които са най-уязвими и от дома, и извън пределите на нашата страна. Ето за това искам и да кандидатствам за този пост, което правя с чест. Благодаря ви. Мерси, мадам. Благодаря ви. Първият въпрос ще бъде зададен от представител на политическа група. Всяка политическа група ще има по един оратор. Ще имаме втори кръг след това и ще бъдат поставени въпроси, свързани с бюджета, след това за бюджетния контрол и най-накрая ще има въпроси, свързани с правните въпроси. В първия кръг давам думата на Жозе Мануел Фернандес. Благодаря. Най-напред искам да поздравя кандидат комисаря. Благодаря за тази презентация. Тя показва опит и компетентност, показва и знания за бюджетите и всички са свързани с тях досиета. Моят въпрос е, вие говорихте за проблема с плащанията. Как смятате да процедирате? Какви задължения ще поемете пред нас? Най-напред, е, как ще стабилизирате ситуацията и после как ще решите проблема? Искам да ви напомня, през 2013 година имаше повече от 200 милиарда, които не бяха платени, задължени, извинявайте, 23 милиарда. И това са задължения, които са одобрени от съвета, от институциите, задължения, които трябва да бъдат изпълнени, да бъдат покрити. В противен случай ще загубим доверието, което ни трябва. Благодаря. Благодаря, господин Фернандес. за много <clears throat> важния въпрос, въпрос, който ни вълнува от много време. Аз ще подходя последният начин. Най-напред трябва да изплатим сметките, които са се натрупали. В противен случай ще бъдем затрупани от тази лавина. Ще предложим изменения, корекции на бюджета 2013 година и освен това ще използваме резервата за, спешен, за спешни случаи. Това ще са моите предложения. Е, много е критично това да се случи, за да стабилизираме ситуацията и за да отбележим напредък. Но естествено няма да спрем до тук. И тук предлагам второ нещо. Трябва много внимателно да видим как ще структурираме проектите и програмите, за да могат те да бъдат приложени успешно. Ние започнахме вече в комисията да мислим по този въпрос. Започнахме най-напред в моя ресор трябва с една дума много внимателно да видим как ще прилагаме проектите, за да няма провал. И на следващо място, <clears throat> мисля, че е много важно да имаме междинния преглед на многогодишната финансова рамка. Така ще видим как да разходваме по-ефикасно средствата на европейския бюджет. Какъв ще бъде резултата, никой не може да знае, но сега е моментът да направим това, което предлагате вие. Да видим какви ще са последствията на този ограничен бюджет. Благодаря. Merci. Благодаря. Едер Гардия Забал има думата за въпрос. Благодаря, госпожо кандидат комисар Георгиева. Във вашето изложение вие споменахте за финансовата рамка и за средносрочния преглед. Знаете, че това, което се казва в този парламент, се има предвид и ние ще обърнем особено внимание на тези въпроси по време на този мандат. Искам да разбера какво ще се направи в рамките на този преглед. Господин Юнкер предложи 300 милиарда евро като инвестиционен план. Вие ще участвате в групата за координиране на тези инвестиции. Какви инвестиции ще бъдат направени от тези 300 милиарда? Как ще управлявате тази част, която се наблюдава от тази парламентарна комисия и какви са ефективните мерки според вас? Позволете ми да се спра един по един на двата ви въпроса. Първо, като член на настоящата Европейска комисия, аз следвам поетия ангажимент. Вие добре знаете това беше много важно в преговорите с парламента да се изгради доверие, че няма да определим един бюджет за 7 години напред, без да се върнем и да го разгледаме отново. Ние живеем в изключително динамичен свят и как е възможно да се прогнозира какво ще е необходимо след 7 години и в детайли да се предвиди бюджета, който ще ни е необходим. Промените се случват непрекъснато и адаптирането към тях е нещо разумно. Затова е необходимо да се направи средносрочен преглед, да се преразгледа многогодишната финансова рамка, да се отчетат условията в нашата економика, надявам се те да се подобрят и в каква степен ние сме изпълнили това, което сме започнали в определените срокове. Аз съм твърдо ангажирана да обърна много сериозно внимание на тази задача. На второ място, Аз ще работя с заместника председателя който отговаря за заетостта, работните места, растежа. Той може да ви даде по-конкретни данни. Ние сме обсъждали тези въпроси с него. Моята задача е да допринесем за генериране на повече инвестиции чрез европейския бюджет. Той да послужи като лост за привличане на допълнителни средства. Ние говорихме и за новаторски финансови инструменти, как да генерираме повече инвестиции. Имаме много добър проект за малките и средни предприятия. Целта е да се набере капитал за малките и средни предприятия, така че те да могат да работят. Е, и там лостът е такъв, че едно евро привлича пет допълнителни. Трябва да видим как, как да оценим вече натрупания опит, какво е проработило, какво не. Благодаря ви. Съжалявам, че малко просрочих времето. Сега ще внимавам повече във времето. Аз мисля, че ще имате възможност и по-нататък да се изкажете по същия въпрос. Колегата Кьолмел. Благодаря, уважаеми госпожо комисар. Бих искал да се опра на, на двата зададени въпроса. Вие споменахте тези 300 милиарда евро. Е, казахте, че няма да ги използвате много бързо, но аз бих е, очаквал е, тези пари да се използват много бързо и да създадат добавена стойност и устойчива стойност за гражданите на Европейския съюз, защото има, има неплатени сметки а, от 23 милиарда евро е, те трябва да бъдат изплатени. Е, в този случай е, Европейския съюз може да, да се сблъска с правни проблеми. Европейския съюз няма право да прави дългове. Моят въпрос е как ще успеете да покриете тези дългове? Благодаря. Е, това, което ни обединява тук в тази зала, в тази зала е именно загрижеността ни към доброто изразходване на парите на дънокоплаците. Нека кажа следното. Когато мислим за използването на многогодишната финансова рамка, нашата цел е да мислим за 3,5% намаление на ангажиментите от страна на комисията и малко по-малък процент намаление на плащанията. Но използването, абсорбцията на фондовете трябва да се подобри в държавите членки, т.е. как да използваме тези пари най-добре и това ще зависи най-много от сътрудничеството с държавите членки. Знаем, че 80% от тези пари се прилага именно в държавите членки. Имаме контролна система, но най-важното е как непрекъснато да направим, как непрекъснато да адаптираме приоритетите към целите. Това е много важна цел и аз се ангажирам с нея. Но на следващо място тези споменати 300 милиарда е, евро. Защо говорим за тях? За тях? Защото е, това, с което се сблъскваме в Европа днес, е, че има много пари в банките, в е, финансовата система, които просто си лежат там и не правят нищо. Нищо за растежа, нищо за заетостта. Така че трябва да помогнем на нашия бизнес, особено на малките и средни предприятия, да могат да работят повече и по-упорито. 300 милиарда евро. Естествено, те ще бъдат инвестирани и в публични програми, но само в проекти, които ще укрепят капацитета на економиката да работи по-добре за гражданите. Ето, например, виждам, че надвишавам времето си, но ето, например, дигиталния пазар. Огромни, огромни, огромен потенциал, и все, който все още не е използван. Ще се върнете и на тази тема, госпожо. Сега господин Дюпре. Госпожо комисар, вие и сега сте комисар, затова се обръщам така към вас. Искам да ви кажа добре дошли от името на групата. Трябва да кажа, че репутацията ви е много лъскателна по отношение на работата при сегашния мандат на комисията. Но разбира се, ние винаги задаваме въпроси Виждам, че в отговорите си вие казвате, че ще определите приоритети при плащанията. Какви приоритети? Всичко трябва да се плати. времено говорихте за коригиращия бюджет 2014 година, бюджета 2015 година. Комисаря Домини каза, че всичко предвидено е достатъчно, за да няма остро влушаване. Но ето сега ви слушам, вие казвате или средносрочен преглед, или 2019 година. Вижте, ние нямаме време, тук трябват неотложни действия, стратегически план. Много е важно този дефицит да се покрие възможно най-скоро. И за това искам да попитам, не трябва ли стратегически план срещу дефицита? not in my sleep, no. Um, this is how it was translated. Uh, but I, in my, in my, in my mind, what I, what. Вижте, това, което ще кажа е следното. На първо място, през следващите месеци ще трябва да приложим принципа за гъвкавостта, за да стабилизираме плащанията и и използваме бюджета си без закъснения, по-творчески. Избрания председател на комисията е поел ангажимента за тези 300 милиарда точно в този дух. Ние искаме да разговаряме с вас, да обясним как ще създадем средата за инвестиции, дори при съществуващите бюджетни ограничения – Сега не мога да знам дали ще в кой момент, но съм сигурна, че ще стигнем и до момента да обсъдим основните стратегически въпроси, като този, който поставяте. Разбира се, ние можем да кажем в момента бюджета е фиксиран, 28 държави членки Стигнали сме до съгласие по това какво трябва да се прави. Няма много свобода за промени. Но ние може да привлечем повече средства, предвидили сме повече по хоризонталните програми, по конкурентоспособността. Но така или иначе, Вярвайте ми, че аз в бъдеще ще говоря пред вас редовно по този въпрос, защото той е много важен, за да се придвижи Европа напред. Благодаря ви, Лият Ниряда. Нашите граждани още страдат от съкръщенията в бюджета. Ирландия има сериозни проблеми, особено по крайбрежието, където се разчита на развитието на риболова. Цели поколения от традиционни рибарски семейства не могат да сложат храна на масата си. Вие сте от България, сигурно знаете каква е ролята на европейските фондове и как, колко важни са те в подобни ситуации. Много хора от Ирландия а, напускат страната. Това са все образовани хора, хора. Какви гаранции може да ни далете, че ще убедите държавите членка да инвестират в тези програми, които имат влияние за подобряване на ежедневието на гражданите? Какви предложения ще направите, за да се преодолее разминаването в нивата на развитие на държавите членки? Ще предложите ли инструменти а, като критерии а, за дерога, дерогации по време на кризи? Отговор. Благодаря ви много че повдигнахте два много важни въпроса. Първо, в следвоенната ни история за пръв път виждаме в някои от нашите страни, в някои прослойки от населението, нарастване на бедността. Затова европейския бюджет обръща особено внимание на средства, които се насочват за създаването на работни места, за създаване на възможности за социални програми, чрез социалния фонд, както и чрез фонда за подпомагане на най-необлагодетелствените слоеве от населението. Трябва да имаме предвид демографската ситуация. Ние сме застаряващ континент. Освен това, много от нашите млади, образовани, интелигентни хора търсят а, други възможности в чужбина. Разговарях а, с а, един от депутатите, той каза, че сина му а, е сега в Калифорния и се пита дали когато се върне ще може да се намери работа тук. Европейския съюз трябва да се насочи към подобряване на конкурентоспособността, особено в новите промишлени отрасли. Много е трудно да се борим срещу социалната изолация, срещу бедността, за да можем да помогнем на тези, които изостават е, и да помогнем на онези, които постигат напредък и искат да стигнат дори още по-далече. И ние говорим е, за пари, когато говорим за тази програма от 300 милиарда, говорим за програми свързани с растежа. изоставането няма да трае вечно. Има пера в бюджета, които помагат, например, кохезионните програми. Съжалявам, ще се върна отново на този въпрос, защото сега ме свърши времето. Благодаря. Моника Вана има думата. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Вие е, говорихте за последствията на бюджета върху живота на нашите граждани. От името на зелените ви подкрепяме, но искам тук да засегна въпроса за равнопоставеността между половете. Едно изследване на Европейската комисия от 2012 година говори за равнопоставеността между половете и прави заключението, че както в комисията, така и в Европейския парламент, не е осигурен, осигурена равнопоставеността между половете. Моят въпрос е, как ще осигурите и какви конкретни мерки ще предприемете, за да осигурите едно равно въздействие на бюджета върху мъжете и жените до 2016 година. Благодаря ви за въпроса. Естествено, всяко общество трябва да използва потенциала и на мъжете, и на жените. Не става дума тук за феминизъм, става дума за производителност, става дума да получим най-добрата възвръщаемост на инвестициите. В сегашния си ресор мога да кажа, аз съм много щастлива в него. Много съм, се чувствам горда от това, че съм комисар за, а, хуманитарните, за хуманитарната помощ, но в бъдещото си качество смятам равнопоставеността да е един от моите приоритети. Това не е лесно. Имаме в момента програми, които се насочват към малките и средни предприятия, към предприемачите, но имаме и програми, в които равнопоставеността е по-трудно да се приложи. По-критичен е там проблемът. Но въпросът е как ще се сътрудничим с държавите членки. Отново подчертавам, 80% от средствата се използват в държавите членки. А, има една поговорка, може да накарате един кон, да докарате коня до водата, но не може да го накарате да пие. Тоест, много е важно как държавите членки ще използват средствата, които им даваме. Много е важно това, което да направим в бюджета, е именно да изпратим правилния сигнал. Как важно е как да създадем една обща нагласа, че не става дума за индивиди, мъже или жени. Става дума по-скоро за успеха на нашата економика и за използване на потенциала на нашите хора. Марко Зани. Марко Зани. Благодаря ви, господин председател. Госпожо Георгиева, три въпроса, свързани с три от предизвикателствата пред вас. На първо място плащанията, пак да се върнем към тях. Казахте, че ще се опитате да стабилизирате положението, да разплатите неразплатеното, но структурно какви мерки се предвиждат, за да нямаме същия проблем и в бъдеще не ни се иска всяка година да се трупат неплатени сметки? Предполагам, че ще трябва някои от бъдещите ангажименти да се преразгледат, за да намалее тази разлика между предвиденото и разплатеното. На второ място драстичното намаление на административните разходи в Европейския съюз, особено по време на криза, когато някои от тях са неприемливи при тази ширеща се безработица – Например, някои от заплатите, включително и в агенциите, са твърде високи за определени постове. И на трето място, какво мислите за трите работни места на Европейския парламент, разходи възлизащи на милиони всяка година? По въпроса за плащанията и поетите задължения, нека първо кажа, че в крайна сметка тези задължения са предвидени именно за да може по-нататък да се бюджетират плащанията. По МФР знаете, че преговорите бяха много трудни, следователно сега вече трябва да се запитаме, имаме МФР, как да изпълним възможно най-добре за гражданите. По бъдещите плащания ще кажа, че започнахме много по-сериозно да управляваме, планираме и изпълняваме проектите. Тук търсим съществени подобрения и до голяма степен ми се струва, че изпълнението на тази задача е нещо много важно – ако желаем в бъдеще да се съобразим с тези бюджетни ограничения. Работим по тази задача в сегашната ми генерална дирекция и трябва да кажа, че резултатите са много добри. След това по администрацията. Знаете, че съм работя в Световната банка, много добро място, но трябва да кажа, че бях наистина впечатлена от качеството на служителите в комисията. Иначе нямам нищо против. Може да се работи по-добре, да няма толкова големи бариери между различните генерални дирекции, да бъдем по-гъвкави и новата структура на комисията ще постигне точно това. Мисля, че в резултат ще направим спестявания и ще управляваме екипите си по-добре. А по третия въпрос, ето виждате, не ми стигна времето. Елетериус. А, Елетериус и Надинус има думата. Не го виждам в залата. Има ли някой от неговата група на независимите депутати? Ще се изкаже от негово име? Не. Тогава преминаваме към следващият кръг. Въпроси свързани с работата на парламентарната комисия по бюджети. Давам думата на Ела Елмасур. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Ние видяхме от началото че бюджетът на Европейския съюз е реалност, има проблеми с плащанията и има риск тази комисия да може да финансира приоритетите си, защото единствените бюджетни кредити, които са на лице, ще отидат за плащане на минали разходи. Това е свързано с финансирането на бюджета и не може да се финансира от собствени източници, а от национални вноски. Реформата на тази система е важна за Европейския парламент и това е ключов елемент, когато дадохме съгласието си за многогодишната финансова рамка. Групата на Марио Монти работи по предложение. Вие казахте, че ще участвате в тази група на високо ниво. Как виждате своята роля на комисар, който отговаря по тези въпроси и работата на тази група на високо ниво и в рамките на средносрочния преглед на многогодишната финансова рамка. Отговор. Благодаря ви много, господин Ламасур. Благодаря ви за това, което направихте като председател на тази парламентарна комисия в подкрепа на хуманитарната общност, въпреки недостатъчните бюджетни средства. Надявам се, че ще бъде вложена много енергия в работата на групата на високо ниво и ще излезем с разумни предложения. Това, което наблюдавахме, не е устойчиво, не е здравословно. Структурата на нашите приходи, на нашия бюджет има спад на делът на собствените ресурси и делът на средствата в бюджета, базирани на националният брутен доход, се увеличиха. И така се стига до противопоставяне на различни групи, производители, различни институции. Това не е здравословно за Европа. Така че не става дума само откъде ще дойдат парите, а, а става дума е за ефектът на бюджета върху начина по който работим. Силно се надявам, че ще излезем с предложения, които са политически реализуеми и които могат да ни позволят да сменим посоката. Знаем какво е предложението на Европейската комисия по въпроса, но не считам, че трябва да се ограничаваме само от гледната точка на комисията, моята роля ще бъде да участваме активно. Заместник председателя Тимерсман също ще участва в тази група на високо ниво. Също и заместник председателя на комисията, който ще отговаря за работните места и растежа. Ще видим какъв ще бъде резултатът. Разбира се, това ще бъде решено на политическо ниво. Благодаря. Изабел Томас има думата. Благодаря ви за социал-демократите. Приоритета са тези 300 милиарда за растеж и заетост. Предложението беше разгледано на 25 септември от министрите в съвета. Обсъди се във връзка с механизма за финансова стабилност, съответно устойчивото инвестиране в полза на растежа, и това, което е предвидено като инвестиции за Европейската инвестиционна банка. Но въпросът е как ще се осъществи демократичния контрол при ползването на тези фондове. Същевременно е необходимо да насърчаваме частните инвеститори при големите инфраструктурни проекти, но тук има и трудности – как можем да сме сигурни, че Европейския съюз и накоплаците няма да са единствените, които ще заплатят, ако има провал? Има и още нещо. Виждам, че ми остава още малко време. Вие говорихте за прегледа на многогодишната финансова рамка. Какво ще стане с структурните фондове? Възможно ли е те да бъдат намалени за сметка на финансовите ресурси и да превърнете Европейския съюз в финансова банка в крайна сметка? Много хубави въпроси. Първо, нека не обсъждаме толкова тези 300 милиарда, защото ви казах, че един от принципите при новата структура е всеки да зачита мандата на останалите комисари. Когато колегата ми, който отговаря за този ресур, е, ресор е тук, ще можете да разговаряте конкретно с него за 300 милиарда. На второ място иновативните инструменти и съответно контрола при използването им. Съгласна съм, че би било много глупаво да ползваме парите на дънакоплаците, ако ги изложим на риск, а ползите се оберат от частните компании. Ние не предлагаме това обаче – предлагаме лостовия ефект, което означава да се види кои са най-съществените пречки, така че когато ги премахнем да потекат инвестициите. Всъщност работила съм 17 години в Световната банка и мога да ви кажа, че контролните механизми са също толкова строги при този вид инвестиции, както и при безвъзмезната помощ, ако не и още по-строги. Важни са уменията при управлението, отговорното управление на публичните средства. Разбира се, с предлаганата гъвкавост. Ето имам още малко време, затова ще продължа мисля, че въпросът за системите за контрол при иновативните финансови инструменти е много важен. Същевременно, ако вие одобрите кандидатурата ми, ще имам честа да отговарям точно за това, тъй като мисля, че разбирам какво трябва да се направи, а и освен това съм силно ангажирана. Не искам да отворим котията на Пандора и парите да, на данакоплаците да бъдат пропиляни. Но също така мисля, че би било огромна грешка да не използваме парите си чрез лустовия ефект по-добре. Точно защото е толкова важно да влеем повече иновативност, повече творчество. Мерси, мадам. Благодаря ви. Много ви моля да се съобразявате с времето. Бернт Колмел. Комисарин. Благодаря. Госпожо комисар, във вашите писмени отговори, които сте ни изпратили, които според мен са великолепни, засягате и въпроса за това, че европейските институции имат проблем с доверието на хората. Организациите, институциите на Европейския е, съюз не се ползват с особено високо доверие. Как може да подобрим това състояние на нещата? Е ключова дума тук е прозрачност. Хората трябва да разберат какво правят за тях институциите и защо са толкова скъпи. Един конкретен въпрос. През 90-та година имаше три агенции на Европейския съюз. От 2004 година има, е, имаше 6 агенции, сега имаме обаче около 40. Всички ли са необходими е моят въпрос? Някои от тях имат седалище в Брюксел. Бихте ли се ангажирали с е, допълнителна оценка на добавената стойност на всички агенции? Благодаря. Благодаря наистина за този въпрос. Въпросът за прозрачността. Аз съм абсолютно съгласна с вас. Прозрачността е най-добрият начин, по който може да защитим парите си от злопотреба. Даже когато има голяма корупция, когато прилагаме инструмента на прозрачността, този подход показва добри резултати. Аз съм работила в Тунис, в Русия и чрез мога да, и мога да кажа, че когато хората искат прозрачност, резултати се постигат. Аз мятам, че ние в Европейския съюз сме много прозрачни, но трябва тази прозрачност да я обясним на хората. Понякога трябва да търсим начин, по който да обясним работата си. Понякога търсим информация, тя съществува някъде, но, но ние не я намираме веднага. Затова най-доброто е, с което ще се захвана още в началото на моята работа, да направи информацията по-достъпна. Сега за агенциите. Всяка агенция има своя задача. Тя има задача да се справи с даден конкретен проблем. Някои от тези е, е агенции се занимават с въпроси на здравопазването, други имат задача да създадат, да улеснат изследванията. Е, трябва да призная, трябва да се запозная с материята е, това е цяла вселена на агенциите, така че първо трябва да се запознае с въпроса. Може би вие може да ми направите някои предложения и препоръки. Когато искаме да сме ефективни, винаги волята ще ни води по правия път. Каджа Калас. Каджа Калас има думата. Госпожа Амелия замества. Ще си задам въпроса на финландски език. Госпожо комисар, в предходния ви мандат вие работихте много добре, действително е така, изключително компетентно. Бъдещият ви мандат сега ще бъде много по-различен от предходния. И искам да ви запитам, защо считате, че вие бяхте избрана и че сте най-подходяща за бюджета? Защо именно вие? Мисля, че господин Юнкер е, би ви отговорил най-добре на този въпрос, е, но нека да се опитам да отговоря и аз, защо съм била избрана за този ресор. Това е огромна отговорност. Признавам. Първата ми реакция, когато научих, беше да ми се изправят косите. Не беше толкова ужасно, защото косата ми е къса, но сега по-сериозно. Аз се направих заключението, че господин Юнкер ме е избрал по основателни причини. Две на брой. Първо, че съм работила в сферата на финансирането с огромни отговорности. Бях заместник председател, вице-президент на Световната банка. Работила съм с много институции. Аз съм отговаряла за пари, отговаряла съм за хора. и се радвам, че се ползвам с авторитет. Мисля, че съм доказала, че съм независима, че не вземам нареждания от никой и че имам при сърце интереса на хората. Освен това, работя много усърдно. Мадам Лияд Ниряда. Госпожа Лията Нирьяда. Когато говорим за бюджета, имаме предвид милиарди евро, нещо, което е много различно от живота на хората, които живеят в крайна бедност, ходят в кухни за бедни. Всяко пето дете в Ирландия живее в бедност. Вие знаете, че същевременно имаме схеми за гаранцията при младеща. Те са палиативни, те не са достатъчни. Необходимо е да има по-голяма ефективност при разходването на европейския бюджет, да се утрои ефикасността на финансовите инструменти, но тук ни трябват най-вече креативни решения, защото финансовата криза дойде от спекулативното използване на финансовите инструменти. Ние искаме социално напредничева Европа. Какво мислите? Смятате ли, че може да се постигне с тези инструменти? Като се има предвид настоящето, а и това, което предстои в бъдеще, ми се струва, че ние трябва да създадем по-добри възможности за младите тук в Европа, което означава да развържем потенциала на бизнеса. В крайна сметка в момента ние не виждаме някакво нарастване на инвестициите в Европа. Няма и достатъчен растеж. Следователно, отговорността ни е да свършим своята а, задача, а иновативните финансови инструменти са така или иначе малка част от европейския бюджет 19 милиарда. Вие казахте отрояване, но ние тръгваме от много ниска база. Връщам се и към предишния въпрос. За мен е много важно да бъдем предпазливи, когато оценяваме опита с всеки един от тези инструменти, преди да направим следващата крачка. И ако се окаже, че който и да било от тях е проблематичен, можем да го анулираме. Ако нещо работи, продължаваме в същия дух. В крайна сметка обаче опасностите идват от там, че пилотните проекти са нещо много хубаво, но понякога ние сме толкова въодушевени, че прибързваме без да направим необходимата оценка. А за това, което казахте за най-засегнатите от кризата, да, наистина имаме тази схема за гаранции 6 милиарда, които се надявам комисията да увеличи. Благодаря ви, Индрек Тарант. Мадам Георгиева, let me first of all congratulate Bulgaria. Госпожо Георгиева, нека най-напред ви поздравя и поздравя България, която номинира независим кандидат, не свързан с политическа група. Това е много хубаво. Аз и моите колеги от Зелената група Говорихме и смятаме, че глобалното затопляне е много важен въпрос. То изисква много а, бърз, бърза реакция. 20% от многогодишната финансова рамка не е достатъчна, според мен. Моят въпрос е как Какви мерки бихте предприели по отношение на екологията, така че да преодолеем предизвикателствата от кризата в екологията и как смятате да заложите екологичните аспекти в всички области на бюджета, защото еколог, екологията трябва да бъде подкрепена и в сегашния бюджет. бюджет благодаря. Благодаря. Защото това са многофасетни цели, за които говорите. Аз съм убедена от професионална гледна точка и от и на базата на опита си като комисар – Обедена съм, че промени в климата има и борбата срещу тези проблеми е една от най-важните борби, с които трябва да се заемем. Комисията пое задължение от 20% за отделени средства е, имаше корекция с допълнителни 12,5%. Аз се надявам да ги да увеличим тези средства, защото нещата се случват малко бавно в тази област, започват про проекти да се прилагат, които обаче ще дадат резултати чак в 2000, през 2016 година. Но окоръжаващо е, че има движение към озеленяване, към екологизиране, към намаляване на, на въглеродните емисии. Когато се готвих за това изслушване, аз изчетох огромен куп документи и разбрах, че 180 хиляди фермери се ползват от тези средства, които са предвидени за намаляване на въглеродните емисии. Въпросът е как ще структурираме нашите програми. Въпросът е обаче също така и да контролираме използването на средствата. Но също така въпрос е и как строим нашите жилища, защото те също допринасят за въглеродните емисии. Благодаря. Йонатан Арнолд. Казахте, че сте а, доволна, че не може да отговорите на въпроса за пътуващия цирк до Страсбурга. Непрекъснатото пътуване всеки месец на парламента от Брюксел до Страсбург струва стотици хиляди годишно което не означава, че средствата на европейския бюджет се разходват разумно. Вие казахте, че ще търсите а, да се постига най-голям резултат със средствата. Смятате ли предприемите мерки за спестяване средства на дънокоплаците? И бихте ли ни казали а, дали ще се съкрати състава на служителите на европейските институции, които в момента наброяват повече, отколкото британската армия. А, това започва да ме тревожи, що се отнася до състава на британската армия. On your first question. По първия ви въпрос – Казвам го с пълното ми уважение. Вие знаете, че става дума за промяна на договора. Въпросът, който ми поставяте, опира до промяна в договора. Някои от моите колеги в хуманитарните среди понякога ми казват, че е чудо така че държавите, които са подписали договора, трябва да вземат и решението за промяна. Относно това, как правим оценка колко ефективно са изразходвани средствата. Ние прилагаме подхода на бюджет основан на изпълнението и това е заложено в новата многогодишна финансова рамка. И аз приканвам парламента да ни съдейства в това отношение. Нещата не са лесни, тъй като при този подход трябва да определим не колко средства изразходваме за какво, а какъв е резултатът, който е постигнат чрез влагането на тези средства. Големия проблем, пред който винаги се изправяме, е, че се налага да измерваме и понякога измерваме само това, което е лесно измеримо, а не това, което е най-важно и така може да се стигне до някои нежелани, непредвидени а, последици. За това трябва да сме много предпазливи. Сигурно мнозина други ще зададат същия въпрос, който поставихте и вие. Аз съм силно ангажирана да работя за постигането на тази цел. Благодаря. Естебан Гонзалес Понс има думата. Благодаря ви, госпожо кандидат комисар. Европейците се занимават, разбира се, и с бъдещето на европейския проект, но има и доста евроскептици. Да не говорим, че след економическата криза трябва да се справяме с нейните последици. Сега пък и Русия създаде големи проблеми за нашите фермери. Да, бюджет е нещо много важно, но европейският бюджет е, страда от хроничен недостиг на амбиция. В крайна сметка Искам да ви попитам, вие ще успеете ли да убедите членовете на съвета, че едно сравнително малко увеличение в бюджета би довело до много положителни резултати за Европейския съюз. С други думи, споделяте ли мнението, че не може да имаме повече Европа с по-малко средства? Благодаря за въпроса. Много е тъжно, че на края на преговорите по МФР се стигна до по-малък бюджет от това, което комисията искаше. Но така или иначе вече имаме тази рамка и сега важното е да я изпълним, като докажем ползата от направеното. Разбира се, всички, които обичат Европа, трябва да се притесняват от факта, че мнозина вече губят доверието си към нея. И затова има причини. Ние можем дълго да говорим за тях и за това кой е виновен и кой носи отговорността, но ме ме вълнува единствено отговорността на комисията. Трябва да сме много по-близо до хората и да обясняваме, какво правим. Преди няколко дни посетих депутат в Европейския парламент и го попитах, знаете ли, че в нашата столица имаме метро благодарение на Европейския съюз. Това е добро и за бизнеса, хората се придвижват по-лесно и ето имаме конкретен резултат от Европейския съюз, но това не се обяснява достатъчно. Не знам защо, не мога да го проумея. Когато започнах на новото си работно място, и аз имах отличен екип, но в началото те не ме разбираха, защото аз непрекъснато настоявах да се вижда какво правим. Но служителите ми казваха, не, не, това няма значение, важното е да направим това, което трябва. Да, така е, но трябва и да обясним на хората, че сме го направили, за да ни подкрепят. За това и пътувах толкова и обяснявах. Индрек Таран. Вишна. Благодаря. По принцип, ние се съсредоточаваме на абсорбиране на фондовете, искаме средствата да бъдат разходвани правилно, без грешки. Но както вие казвате във вашите писмени отговори, трябва да се съсредоточаваме и върху по-добри резултати. Това е, е наша задача за бъдеще, дали постигаме целите си да, и какви са економическите резултати от нашите действия. Дали те водят до повече заетост, това е, въжи за фондовете и за допълнителните 300 милиарда, които се предлагат. И така моите въпроси са, как вие ще осигурите контрола и мониторинго върху ефективността на използването на средства? Как ще измерите дали наистина тези средства а, са произвели достатъчен ръст и заетост? И следващият ми въпрос е за неплатените сметки. Е, те са свързани с е, политическите решения в съвета. Вие ще се ангажирате ли е, да влезете в диалог с съвета, така защото той да реши този проблем с неплатените сметки. Благодаря. Вярно е наистина, че този баланс между по-добро разходване на средствата и по-добри резултати и контролните системи върху разходването е на лице. Винаги има напрежение в тази област, така е. Но смятам, че контролите са необходими, защото в противен случай защо ще ни вярват дънакоплатците. Но най-добрият начин за контрол е да създадем една разумна система, където да има стимули, където има добро обучение, т.е., като се концентрираме повече върху а, подкрепящите дейности за хората. От друга страна, трябва да имаме много сигурни системи за контрол, защото в, по всяко време може да се случи защото а, когато нещо се случи с нашия бюджет, то, това ще ни хвърли години назад и ще загубим доверие. Така че би трябвало да имаме нулева толерантност към измамите, но това не е просто мото, това е необходимостта, необходимостта, която живеем в днешно време. За мен да, да намаля разходите означава всеки от нас да се съсредоточи върху отчетност и резултантност – и това въжи за всички хора, за хората, които прилагат проектите и тези, които ги разработват. Това е възможно да се направи. Сега, за, за съвета. Аз вярвам в това, че човек трябва да върви и да обещава. Трябва, освен това, да има човек, който да говори пред а, съвета с човек, който да представи сигурни и твърди аргументи. Извинявам се, може би ще мога да вградя въпроса ви при следващ отговор. Ян Корнел. Я, фрау комисарин. Благодаря, госпожо комисар. Вие говорихте много за раз, разходите. Аз обаче искам да ви питам нещо за приходите. В момента имаме система, която се основава от която се основава на, на собствени приходоисточници и вноски от държавите членки. Чрез намаляването на границите, собствените приходоисточници намаляват, но се увеличават вноските от държавите членки. Нещата стоят така. Имаме бруто и нетни платци брутните платци получават нещо обратно, нетните платци, плат, платци не получават. Поне не всичко. Има ли смисъл за една страна, която плаща много голяма вноска, получава в крайна сметка малко а, средства обратно? Не може ли тази система да се а, преоцени, да се преосмисли, така че да се направи по-справедлива? Благодаря. Това би било чудесно, ако може да се преосмисли тази система. Всичко, което би упростило нашия бюджет, би било великолепно. Защото от едната страна, приходната страна, нещата са много сложни, но сложни са и от разходната страна. Сега, аз ще се върна върху собствените е, приходоисточници. Аз разбирам за напрежението, което засягате, което се създава между държавите членки по отношение на вноските. Но вижте се, трябва да мислим повече, трябва да работим повече, за да определим по-ясно системата на формулиране на европейския бюджет за, наш, за нашите граждани. И е, да обясним защо има нетни платци. Не се знае много добре колко гражданите на тези страни получават от европейския бюджет, защото ние не измерваме много добре колко компании, как, какво получават компаниите от, от страните нетни платци в областта на кохезионната политика, например. Трябва да намерим начини да, за повече застроене на повече мостове между страните, а не да ги разделяме. Естествено, най-простото би било да прескочим този шекотлив въпрос, но четири дена работа хората трябва да работят, за да платят вноската на страната към европейския бюджет. Аз съм прагматичен човек. Това не е толкова много. Аз ще се съсредоточа обаче върху нормативната среда, която имаме в момента и ще се опитам а, да се получа от допълнителни вдъхновения за евентуални промени. Мих, Михел. Михел Турер. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо комисар. В нашия бюджет имаме следната ситуация. 80% от бюджета се управляват от държавите членки. И тук винаги има дискусии за това какви отговорности има държавите членки. Вие ще предприемете ли мерки, като например националните декларации, така че тези мерки да осигурят по-добро разходване на средствата. Освен това имаме и камералистиката, култура, счетоводство. По този въпрос ние говорихме за създаване на бюджет ориентиран към резултатите. Какви ще са вашите мерки като комисар в тази област и смятате ли да излезете с а, предложение за реформиране на системата за декларации за добросъвестност? Благодаря. Наистина, аз много застъпвам, се застъпвам за системата на националните декларации. За съжаление, само четири държави членки са решили да при, приложат тази система. И това не са държавите, с които имаме най-големи проблеми при прилагане и абсорбиране на европейските средства. Да, как да процедираме? Системата, комисията излезе с предложение по този въпрос. Но въпросът е как да убедим държавите членки, че това е добра инициатива. Но има и правни проблеми за някои държави членки, защото федералните държави имат са една определена категория, която не пасва в тази концепция трябва да поемем повече отговорност и да въвлечем в тази отговорност националните парламенти, да им дадем възможност да, да имат поглед върху структурирането на европейския бюджет. Не съм напълно уверена. че работим по най-добрия начин с държавите членки. Все още сме в ситуацията, в която имаме от една страна комисията, от друга страна държавите членки и те не работят като екип. Комисията се възприема като пазителя, като надзорника, ако обаче се съсредоточим върху резултатите, нещата ще вървят по-добре. Аз съм за този подход, но трябва да сме естествено предпазливи. Нека да направим първите неща първо и така постепенно да отбелязваме напредък. Яд ниряда. Ниряда. Ние сме наясно с това, което направихте в качеството си на комисар по хуманитарната помощ и реакция при кризи. Ние сякаш преминаваме към по-военизирани мерки. Това наблюдаваме в Ирак, в Либия, наблюдаваме го сега в Мали, Либия, Палестина трябва да достигне нашата помощ до хората на място. Повечето от европейските държави и членки са изправени пред е, демографски предизвикателства. Трябва да се подкрепи Фронтекс, за да не се допуска хора да губят живота си, така както беше в Лампедуза. Нашите програми за иммиграция и обежище не са достатъчни. Какво ще направите е, Европейския съюз да се ангажира с е, истинския процес е, на изграждане на мир? Трудно е да се отговори за две минути на този въпрос. Аз силно вярвам в това. Първо, по Фронтекс и помощта за развитие. Моето убеждение е, и ако бъда одобрена, ще работя с колегите ми по въпроса. Читам, че въпроса за предизвикателствата в областта на иммиграцията не могат да се разрешават, като се фокусираме само върху това, каква е целта на идването на тези хора в Европа. Ние трябва да фокусираме вниманието върху страните, откъдето идват тези хора, защо те са толкова в лошо положение в собствените си страни, е, че вземат е, неизправни лодки, за да достигнат до нашите брегове. На следващо място трябва да обърнем е, внимание и на международното сътрудничество за разбиване на трафикантските мрежи. Освен това, трябва да помислим какво да направим с тези хора веднъж, след като те пристигнат тук. Необходимо е действително да се направи повече за тези хора. Вярвам, че предотвратяването на конфликти, разрешаването на конфликти трябва да е в основата на вниманието на политиците и при предоставяне на помощ за развитие. Защото аз лично наблюдава колко опасен е света, колко крехки са условията, поради екстремизъм, поради климатични промени. Това, което се случва в този крехък свят, засяга а, много невинни хора. Така че има много хора, които страдат много повече, отколкото а, в а, времена на война. Това се случва за пръв път в съвременната ни история. Това страдание генерира истински заплахи преки заплахи за всички нас. Благодаря. Джонатан Арнот има думата. Госпожо комисар, е, вие разказахте за метрото във вашия роден град как той е финансиран от Европейския съюз. И това беше един пример как хората трябва да вярват в Европейския съюз. Но мисля, че ако губим доверието си, то е по същата причина, защото е, нещо се прави с парите на данакоплаците и накрая заслугата се приписва на Брюксел. Всъщност сам, самата идея е, че Брюксел трябва да централизира тези правомощия. После ние на всичкото отгоре да сме благодарни е доста спорна. Въпросът ми е, можете ли да дадете един конкретен пример? конкретен пример за това как за нещо сте поискали парите да се изхарчат на местно ниво, а не в Брюксел. Благодаря. Всъщност метрото в Европа се казва Метро Европа, а не Метро Европейска комисия. Но така или иначе, за това къде да са правомощията, аз твърдо вярвам, че те трябва да са на възможно най-низкото ниво, където могат да се изпълнят ефективно. Всъщност някои случаи не е необходимо те да решенията да се взимат и на национално ниво. Нивото може да бъде много по-низко, например при огнеборците. Но има и области, например като изследователската дейност – Ясно е, че ако те се обединят, ще могат да се конкурират с гигантите като САЩ, Индия, Китай. Мисля, че дори Обединеното кралство не може само да постигне кой знае колко в тази област, но заедно сме по-силни. Сега имаме и заместник-председател за по-доброто регулиране – Същевременно е възможно в някои случаи да решим, че е необходимо да се направят промени, че нещо не е вършено както трябва, че нещо вече не е необходимо или че съгласно принципа на субсидиарност то трябва да се прехвърли на местно или национално ниво. Знаете, че бях комисар по гражданска защита Работих по изграждането на капацитет за гражданска защита, но именно в моя ресор казах, не ни трябва европейска защита, важни са националните ресурси и ефективното разгръщане на възможностите. Благодаря, Зигфрид Моресан. Е, Госпожо комисар, благодаря за това, което казахте до момента за неплатените сметки. Благодаря за стратегията, която описахте. Тя изглежда доста разумна. Въпросът ми обаче е свързан с вашето писмо, т.е. писмото от господин Юнкер към вас, писмото с задачите. Въпросът ми е, дали може да ни дадете подробности за критериите, по които ще изберете областите, върху които да съсредоточите дейностите си, т.е. Е, плащанията. И на следващо място, каква роля ще бъде многогодишната финансова рамка за кохезионната политика и как евентуално бихте преодолели трудности при инвестициите в някои държави членки? тъй като в крайна сметка фондовете трябва да, да доведат до увеличена задача в Европе... трябва да доведат до увеличена заетост в държавите членки. Благодаря. Сега, на първия въпрос за мерките за по-добро планиране и абсорбиране на плащанията. Ние първи видяхме проблема с плащанията. Защото при нашия случай, е, е, когато настъпят кризи и когато плащанията не, не продължат да текат, хората умират. Въпросът е какво да направим. Ние се съсредоточихме върху дейностите за спасяване на живота – и отложихме операции, които можеха да бъдат отложени. На следващо място структурирахме нашите партньорства в две категории. Тези, които можеха да просъществуват, да понесат а, отложени и забавени плащани и такива партньори, които, на, на които трябваше да им бъде платено веднага. Ние намалихме плащанията си от 80 до 40%, но оставихме 80% а, плащания за малките и средни предприятия. Защо го направихме? Защото не искахме да ги затрудняваме. На следващо място какво направихме? Погледнахме прилагането на проектите в контекста на нашите партньори, тъй като ние работим с щатите, работим с държави членки и видяхме къде може да работим заедно. Резултатът беше в Южен Судан. Штатите е, поеха малко повече там. Сега в момента е, може да продължат плащанията. Това беше, може да поемем ангажименти за повече плащания. Това беше нашата философия. Владимир Манка. Мадам Георгиева. Госпожа Георгиева, безработицата сред младежите нарасна от 16 на 24% между 2007 и 2013 година в Испания и Гърция този процент достига 50. Господин Юркер каза, че рискуваме едно цяло поколение млади хора да остане безработно и да остане в редиците на социално изолираните лица. Какво ще направите за реализиране на програмата за младежка гаранция? Знаете, че тази инициатива ще приключи през 2015. Няма да има вече средства по нея. Как ще увеличите финансирането, що се отнася до младежката инициатива, започвайки от бюджет 2016? Социалистите и демократите, както и някои международни организации, искат 21 милиарда евро за периода 2014-2020. Как гледате на тази цифра? отговор. Благодаря ви много. Инициативата за младежка заетост вече дава конкретни резултати. Аз се запознах с някои от резултатите в някои държави членки. Не знае как това е в Гърция, но бях силно впечатлена за Франция и за Испания – където в двете страни са създадени по-добри възможности на 750 хиляди млади хора. Разбира се, ние ще следим как е, се прилага инициативата и ако всичко върви добре, разбира се, аз съм за удължаване на тази програма. По време на средносрочния преглед е, ще направим тази преценка. Ето защо тя е толкова важна. Искам да се определят определени резерви, що се отнася до бюджетните кредити за поети задължения за тази цел, за да направим нещо повече за младежите в Европа. Вярно е, че когато нашите младежи се опаковат багажа и напускат страните си и допринасят за повишаване на производителността на други държави, това е изключително тъжна история и ние трябва да направим всичко по силите ни да не допуснем това. Що се отнася до увеличаване на средствата до 21 милиарда, трябва да се върна с отговор по този е, въпрос, защото не знае с е, какви възможности разполагаме. И ето защо новоизбраният председател на комисията поиска като тим, като екип, не като отделни комисари, да определим по-добре приоритетите. Това е изключително важно, ние ще разгледаме този въпрос като екип. Ян Олбрихт има думата. Госпожо комисар, първо нека да кажа, че ми е много приятно отново да ви видя след пет години, защото вие бяхте един от комисарите, работил ли много добре, много добре прият, така че ви желая успех и през следващите пет години. Е, всъщност, това ще е и много дълъг период на работа в Европейската комисия заедно с Европейския парламент. Въпросът ми е следния. В отговорите си обяснявате вашето становище за прегледа на МФР но искам да ви попитам какво всъщност означава извършването на този преглед в края на 2016 година най-късно. Мисля, че това е много труден въпрос, който и ние трябва да обсъдим, защото не сме на едно и също мнение. Но ме интересува в този момент, преди да поемете поста, кога мислите, че ще е най-добрият момент за прегледа? Ако всичко се развива съгласно нашите планове, трябва да се започне на 1 ноември и нито ден по-късно. Знам, че това е събота, но няма значение. Нямаме никакво време за губене. няма какво да мислим толкова какъв да е подхода при прегледа, защото вие знаете, че целта в крайна сметка е до някъде спорна. Има мнение, че една такава цел е трудно изпълнима. Тя е изпълнима, ако изпълним всичко, което сме предвидили. Държавите членки, които се притесняват от подобна стъпка, се боят, че всъщност ще се настоява за харчене на повече пари. Единственото, с което ние можем да ги успокоим, ще бъдат резултатите от постигнатото. Комисията като цяло трябва да докаже, че към нас може да се има доверие и че ние наистина изготвяме предложения, които са добре обмислени, отразяват наистина интересите на европейските граждани, не са някакви задколисни сделки. И вие го знаете, и аз го знам. Задачата няма да е лесна, но ако ни е грижа за конкурентоспособността в Европа, трябва да осигурим и ресурсите, които ще ускорят изграждането й. Мисля, че ако изпълним предвиденото, ще имаме по-добра основа по-нататък. Георги Пирински, заповядайте. Уважаема госпожо преди всичко позволете да ви поздравя с доверието, което сте получила да бъдете отговорна за бюджета на Европейския съюз и за човешките ресурси и да ви пожелая достойно представяне. Now I would like to continue in English. I am sure you... Сега ще премина на английски. Сигурно знаете, че основното предизвикателство пред Европейския съюз е свързан с нарастването на неравенството. Какво ще направите вие, за да може кохезионната политика да се справи с това огромно предизвикателство и да накара държавите да разберат, че е в полза на всички? Ще помогнете ли за подобряване на уменията в държавите, където има най-голям дефицит на такива? Ще работите ли с Европейската камера на счетоводителите, за да могат те да имат един особен подход към този въпрос? А, аз ще отговоря на този въпрос на български с голямо удоволствие. Давате ми шанс да го, да го направя и на преводачите да поработят малко и с български язик като активен. А, имам. А, аз имам, имам положителни очаквания за това какво ще направим с кохезионната политика, защото в тази комисия по въпроса на това да дадем възможност на тези, които са по-изостанали, да напреднат, ние положихме много големи усилия. Вие знаете, че 70% от фонда за кохезионната политика за регионите отива в 25% от най-бедните региони. А когато мислим за съкръщаване на, на неравенството, което за съжаление наистина по време на кризата се увеличи, а, ние мислим не само за кохезионната политика, мислим за политиката за конкурентоспособност, мислим за Erasmus+. Това са инструменти, които също могат да помогнат да се отворят по-добри шансове за особено млади предприемачи. Нещо, което млади предприемачи, млади фермери. Ние имаме нужда от млади хора, които да движат европейската економика. И аз имам голямо желание в работата на следващата комисия да мислим за повече за това как да обвържем тези две цели – по-висока конкурентоспособност, по-малко неравенство. И мисля, че това е така много продуктивен път, по който можем да вървим. Благодаря. Мери Ханибол. госпожо комисар. Както и вие казахте, нашите политики и програми трябва да носят ползи на всички граждани. Никой не бива да бъде изключен от економиката. Какво би могло да се постигне на всички нива? местно, национално, регионално, за да може европейските фондове да се управляват възможно най-добре, да имаме максимално приобщаване на жените, добавена полза, така че да се оправдае всяко изхарчено евро. Заявени са многобройни цели при новата комисия, включително и подобряване на резултатите – но вие как ще се погрижите за изпълнението на регламентите, особено при финансовите ограничения и съкръщаването на служителите. Ето, има е тази инициатива за растеж с 300 милиарда евро, но как ще гарантирате качеството на служителите? и също така дългосрочните положителни резултати и равното третиране на жените. Благодаря ви. Новия правилник за служителите в европейските институции наистина дава възможност за по-голямо разнообразие – ние ще се изправим и пред сериозния проблем за необходимостта от нови служители. Така се е случвало, че държавите членки всъщност са привлекли най-много служители тогава, когато са се присъединили. Сега те се пенсионират и ще трябва да се търсят нови хора, които да дойдат на тяхно място. Но така или иначе и при служителите подхода е както при държавите членки. Необходимо е да знаем от какви идеи се водим. Също така трябва да помислим как нашите проекти и програми да допринесат. От една страна можем да бъдем по-целенасочени спрямо групите в изолация. Да се опитаме да ги приобщаваме максимално аз вече говорих за включването на повече жени на управленски позиции. Имаме стратегията, тя е на етап планиране, но тук не става дума само за жените. Всички, които се чувстват изолирани, изключени, трябва да бъдат обхванати, тъй като в противен случай ние не се възползваме от таланта. Освен това ще има и съответно семинари. Благодаря. С това приключваме въпросите на комисия бюджети. Сега преминаваме към комисията по бюджетен контрол. Петри Савама, Петри Савама от НП. Благодаря. Нашата роля в нашата комисия по бюджетен контрол е да контролираме разходването на средствата. Трябва да може да кажем на гражданите, че средствата се разхождат правилно във всички държави членки. Но въпреки това, от 2009 година процента на грешките се увеличават и властите в държавите членки а, още от самото начало а, знаят за това и въпреки от това, въпреки това а, те искат възвръщаемост на средствата. 65% са грешките. Как... Трябва да се погрижим по-добре за парите на гражданите. Така че моят въпрос е. Готови ли сте да видите проблемът там, където е и да го решите, за да може да прекратим разпространението на тази болест, грешките? Благодаря. Няколко пъти вече днес подчертах, че това е изключително важно, а именно отчитането пред гражданите. Не само да го правим, но и да обясняваме какво правим. Нивото на грешки, разбирам, че тази година има промяна в тенденцията, ще има намаление, това разбирам до момента, но 2% е било до момента на 2% е бил винаги процента на грешките. И това трябва да кажа за комисията. В моя ресор до момента процента на грешки беше по-малко от 2%. Но в крайна сметка би трябвало да изместим фокуса не от процента, от процента на грешки към е, нещата, които се случват на място. В държавите членки, където имаме много висок процент на грешки се оказва, че качеството на работата не е добро. Натам трябва да насочим усилията си. Съгласна съм, че трябва да кажем кой какво прави. Вече го правим. Трябва да може да порицаваме е, хората, които, не, е, които злоупотребяват със средствата, но това може да доведе до игра на криеница, може да накара властите, особено на по-низко равнище, да не подават цялата информация. Така че, моят подход би бил а, подава, да, да се подава цялата информация, да виждаме къде имаме проблеми и да се съсредоточаваме върху тях. Трябва, освен това, да увеличим разбирането на държавите членки към проблема. Господин Муди. Ние високо ценим отговорите за кризата с плащанията и вашата решимост да следвате предложенията на комисията. През последните години имаше застой между правителството, между парламента, съвета и комисията. Споразуменията, които се постигат при помирителната процедура, не могат да се изчитат за балансиране, що се отнася до отчитането на гледните точки на двата бюджетни органа. органа. Комисията тази година поиска да се смекчи проблема с плащанията чрез коригиране на бюджета. Това означава ли, че има задълбочаване на недоверието между трите институции? Позицията на съвета доста е неясна. Често се случва това. Необходими са структурни промени за да се спре с тази годишна битка между институциите? И какви предложения ще направите вие, за да гарантирате една по-добра бюджетна процедура, вместо тази сложна процедура, която имаме към момента? Отговор. Надявам се, че ще мога да се върна към този въпрос, когато натрупам известен опит в воденето на такива преводи, преводи извинете, преговори сама. За да имаме един по-рационален бюджет, по-рационална бюджетна процедура, можем да, да работим по този въпрос. До края на ноември ние трябва да приключим преговорите, които са в ход. Ние ще направим различни предложения по време на преговорите. Цифрите, разбира се, са важни, но най-важна ще бъде цифрата, която ще говорим, договорим най-накрая. Това е спешен проблем, който трябва да се разреши. Съгласна съм, че трябва да се намери начин да се създадат условия за по-рационална бюджетна процедура. Аз е, имам скромен опит с едно скромно на генерална дирекция е, по отношение на изпълнението на бюджета. И може би не винаги правим това, ако бяхме следвали най-добрите практики в областта на формирането на бюджета. Но трябва да се постигне съгласие между всички институции, между парламента, съвета, комисията. Комисията е най-лесна в случая. Ако ние имаме обща цел и си кажем, нека да приложим малко здрав разум към всичко това. И ако има добра воля, Извинете, свършва ми се времето отново, но аз никога не се отказвам. Госпожо комисар, групата на ЕКР се отнася с голямо уважение към факта, че тук се разходват пари на европейските дънакоплатци. Вие можете ли да гарантирате край на пиленето на пари? Комисията направи доста спестявания, но така или иначе Сметната палата всяка година говори е, за пилеене на средства, вместо да се пести бюджета. Например, по този начин се харчат пари, които иначе биха могли да се използват за много полезни трансгранични проекти – Такова е мнението на Сметната палата. Какво ще направите за областите, където е ясно, че разходването не е добро? Може би не разбрах точно въпроса ви, казва оратора. Ако ме питате какви намаления предвиждам за бюджета, имайте предвид, че бюджета вече е договорен. Моята работа е да го изпълня възможно най-добре. При това изпълнение трябва да внимаваме така, че да се следи какви са набелязаните приоритети и дали наистина там се постигат резултати или трябва да преразпределяме. Задачата не е лесна, нещо свързано и с предходния въпрос. Много е сложен процеса на бюджетиране. Е, вземат се под внимание различни параметри. Използват се, разбира се, и принципите на доброто управление, но всичко това е много трудно. Мога да ви обещая, че ще работя заедно с Сметната палата – на първо място ще се води от техните доклади и препоръки. Приветствам факта, че Сметната палата изисква извършването на проверки все по-често. Аз ще работя с тях най-вече по процента на грешката, защото това е вид задлъжняване, не става дума само за грешка. Мината година само 0,2% от всички средства бяха определени като измама, но аз бих казала и 0,2% е твърде много. Необходимо е да отчетем факта също така, че Понякога аршина, с който ни мерят, не е много подходящ, но това е, тук нямаме избор. Uh, Благодаря. Във вашият отговор вие подчертавате, че искате да обясните бюджета на гражданите и неговата добавена стойност – е, освен това казвате, че ще използвате повече дигиталните технологии, за да подобрите разходването на средствата. Моят въпрос е, какъв ще, какви ще са мерките, конкретните мерки, за да постигнете тази цел? И вторият ми въпрос е, какви мерки ще предприемете, за да подобрите достъпа до информация на бенефициерите на европейски средства? Благодаря. В още първата година от моя мандат аз ще започна с генерални дирекции, които са директно под моята опека. Там ще се опитам да подобря информационната система и прозрачността и начина по който те се свързват с обществеността. Има много неща, които могат да се направят за, по, по отношение на обвързване на съществуващи бази данни. Има много неща, които могат да се направят по отношение на упростяване на информацията, която се публикува. Аз говоря и за сложността, но технологията може да ни помогне тук, но технологиите няма да ни помогнат да решим концептуален проблем. Проблем, Е, който се състои в следното. Хората са много високо квалифицирани. Те а, е, говорят един специфичен език, а ние трябва от техния а, е, технически език трябва да си преведем информацията и трябва да видим какви ще са разходите за тези подобрения. Явно не може просто да рискуваме без да помислим преди това но аз смятам да направя това, т.е. да подобря начина на достъпа от страна на обществеността към информация. Това няма да се случи изведнъж. Това ще стане постепенно, като използваме по-добре информацията, която е налична. Така че хората да могат да разбират как се отчитаме пред тях. Ето, например, аз, готвейки се сега, аз се опитах да а, намеря определена информация в интернет и не можах да я намеря. Това не е приемливо. Така че това ще направя в началото. В следващата година ще продължа да се занимавам с други генерални дирекции. Госпожа Калегоре, благодаря. Чух много предприятия, които изнасят е, работни места от една страна в друга страна. Това не е приемливо. Ясно е, че данакоплатците не би трябвало да плащат за това изместване на работни места. Има проблеми, проблеми, които трябва да се анализират. Би трябвало всъщност да имаме възможност да разследваме тези проблеми и за това аз искам да ви попитам какво ще направите, за да какво ще направите, за да не се получава вече това изместване на работни места извън Европа и какво ще направите за евентуални санкции спрямо предприятията, които правят такова изместване? Отговор. Аз не зная точно какъв е проблемът, който описвате. Трябва да се запозная с материята по-подробно. Но по принцип, когато а, има злоупотреба на средства, това трябва да се коригира. Ако парите са използвани с друга цел, те трябва да се върнат. Тези корекции представляват сигнал. Но аз, за съжаление, не мога да навляза в дълбочина във вашия въпрос. Ще ви дам писмен отговор допълнително. Господин Тас. Благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар, Искам да ви отдам дължимото за работата ви през последните пет години. Вие се ползвате от уважението на всички. Надявам се, че и през следните пет години ще отделите същото внимание на нова, новия си ресор. Казахте, че искате Олаф да бъде силна а, агенция, но сме наблюдавали някои проблеми първо, че резултатите не винаги могат да бъдат изразени в количествено изражение. 29% от персонала на ОЛАФ работи там само временно, докато се подготвят за преместване в други звена. Това не е добре за самата служба. Сегашният директор също а, имаше някои възражения спрямо начина по който се извършват проверките. Отговора, Аз считам, че Олаф е много важна институция не само за защита на финансовите интереси на Европейския съюз, но и от политическа гледна точка, защото те играят и ще играят важна роля по отношение на държавите членки. Както знаете, Моя мандат по отношение на ОЛАФ е ясно дефиниран. От политическа гледна точка аз имам отговорност, що се отнася до разследванията, обаче аз там нямам изобщо думата. Аз вярвам, че независимостта на Олаф трябва да се запази на всяка цена, и аз няма да правя нищо, което дори да създава впечатлението, че се меся в работата му или че пресичам определена линия. Аз ще отговарям за политиките, ще работя в тясно сътрудничество с ОЛАФ, да видя дали се приоритизира както трябва, дали се изразходват средствата както трябва. също как се изпълняват антикорупционните стратегии в държавите членки. И като заместник председател на комисията, който ще отговаря и за човешките ресурси, ако бъда одобрена, аз ще работя с съответните генерални дирекции и строго ще следя какви мерки се вземат, ще бъда много внимателна, така че служителите да имат възможност да се вършат работата, която им е възложена. Те са подложени на силен стрес и ние трябва да им създадем нужната среда за нормална работа. Марко Вали, следващият оратор. Е, in preparazione a questa audizione благодаря ви. Като част от подготовката си, аз прочетох вашите отговори на въпросите. Казвате, че ще се борите с корупцията. Принципно това е водещо за всяка институция. Когато се харчат средства, трябва да има гаранция, че те се харчат целесообразно. Европейските фондове, както знаем обаче, са в ръцете на мафията десетилетия наред, особено в Италия. Това е абсолютно неприемливо, а е структурен проблем. Същевременно ние искаме от данакоплаците да си плащат данъците и те са доста високи – Моят призив е вие да поемете ангажимент пред Европейския парламент, е, че ще има контрол на доказаните злоупотреби. Разбира се, ние разглеждаме много внимателно използването на фондовете. И всъщност все по-често улаваме проблемите преди те да са станали по-сериозни. Всъщност миналата година Ола в резултат на разследванията си успя да възстанови 117 милиона евро. Една доста крупна сума за европейския бюджет, но се вижда и колко сериозно се отнасяме към темата за възстановяването. Това не е задължително, разбира се, да бъде корупция. Понякога хората могат да изхарчат парите неправомерно, водени от някаква благородна идея. Но разбира се, моята задача е да работя с държавите членки, да видя как те могат да направят подобрения – ето за Италия всички сме гледали филми с мафиоти, които са много лоши, но дори в Италия има хора, които се борят с мафията с риск за живота си и точно тях трябва да подкрепим. Нашето задължение е да го направим. Но сега за първи път ми остава малко време, което няма да запълня. Euh, Госпожо комисар, колеги, вие говорихте за резултатите еврото, което се използва и на което държи нашата институция. Но гражданите губят доверие в не Европа, а на е, тази европейска система. Тази загуба на доверие е отговорност на комисията и тя трябва да се ангажира изцяло. Вие дадохте пример за финансираното метро във вашия роден град, но в моя град европейската политика на нас е щети. Например, директивата за командироването на работниците – защото това води до изкривяване на конкуренцията, до това някои хора да загубят работните си места. Европейския съюз създава повече проблеми сега. Действително, той е добър за някои, но за мнози на други не. Трябва да се разгледа добре как функционира системата относно измамите и избягването на плащането на данъци. Извинете, времето ви изтече. Нека да задам въпроса си. Относно скандала, да речем в Каталуния, където един служител се възползвал от европейски средства и ги е вложил в данъчен но убежище. Какво може да се направи в такива случаи? отговор. Разбира се, ние винаги трябва да се опитваме да подобрим политиката, която подкрепяме, начина по който изразходваме средствата на денакоплаците. Тук няма никакво съмнение. Аз разбирам добре, че има някои в Европа, които читат, че някои от политиките в Европа, особено свободното предвижване на работници, създава по места някои проблеми. Но ние също трябва да видим и какви са ползите от свободното движение на работници. И тези ползи са чувствителни, но като оставим това на страна и конкретния проблем, свързан с свободното предвижване на работници, ние, европейците, трябва да погледнем към останалия свят и трябва да признаем, че от гледна точка на конкурентоспособността, ние сме обречени да работим заедно, да създадем една силна економика, е един силен, обединен пазар, за да можем да се конкурираме успешно. Ние продължаваме да сме най-голямата економика в света, над 20% от брутния национален продукт се създава тук, но нашия дял намалява и хората тук няма да имат щастливо бъдеще, ако това продължи. А това не може да се направи чрез малките държави, които да направят нещо самостоятелно. За това Европа трябва да действа заедно за подобряване на качеството на живота на нашите граждани. Аз не съм запознат с конкретния случай, който цитирахте, но ще ви отговоря в писмен вид в допълнение. А сега е, господин Тойч от името на политическите групи ЕНП. Благодаря. Вие говорихте за освобождаването от отговорност. Искам да се насоча специално към структурните фондове областта на е, селското стопанство. Аз прочетох вашите отговори, но въпреки това е, въпросът ми е как може да се съкрати още повече реакцията на комисията. Комисията по принцип казва, че има нулева толерантност към грешки и измами. Моят въпрос също е какво бихте направили да се концентрирате върху истинските проблеми, така че реакцията на, към грешки и измами е по-кратка. В същото време, как може да се намали бюрокрацията? Бихте ли се ангажирали с замразяване на плащания, когато има случай, в случай на измама и грешки? Благодаря ви. Отново ще подчертая нулева толерантност към измама. Наистина, нулева. Повтарям го. Има ако имаше отрицателни числа, бих е, казала и минусова толерантност даже, е, защото е, това е зараза, това е отрова измамата. Сега ще отговоря за рисковете и опростяването. Първо. Ние се придвижваме към контролна система, основана на риска. Ние проверяваме къде се повтарят рисковете, какви са причините, къде те са най-големи. Помагат ни в това начинание Сметната палата – и е, главните дирекции, които се занимават с плащанията. Но въпросът е, че някои хора разбират правилата, други просто ги спазват. Въпросът тук е, не опира до комисията. Проблемът е по-скоро при държавите членки, защото те много заострят понякога правилата при, за прилагането на проектите. И това беше понякога основната причина за повечето грешки. Това е нещо, с което трябва да се справим. Сега, за повтарящите се грешки и замразяването на фондовете. Да, да, така е. Особено когато грешките се повтарят. Или дали, е, или също в случаите, когато грешки са видени и не, са били, е, не е било сигнализирано. Следващият колега. Е, Господин Виоти, благодаря ви. Госпожо председател, госпожо комисар, при отговорите си в първата част на заседанието вие заявихте, че водещ приоритет ще бъде кризата с разплащанията. Също така коригирания бюджет 2014 година и бюджета за 2015 година. Въпросът ми. Можете ли да гарантирате, че ще се придържате към предложението на етап консолидиране. На второ място държавите членки като чили до някъде подценяват възможностите на европейския бюджет да финансират растежа. Европейският парламент неведнъж е призовавал комисията да го има предвид при планирането на европейския семестър. Вие какво смятате да направите, за да изпълните тази парламентарна препоръка? И накрая как ще работите с колегите си, особено заместник председателя Домбровски, както и московиси, по този въпрос? Благодаря. Първо едно пояснение. Вие споменахте местно управление, не разбрах дали имате предвид националното. Националното сте имали предвид. При националните парламенти знаете, че ние искаме от тях национални декларации за изпълнение – Работим и с националните парламенти. Изпълняваме и замисляме програми, Освен това, при междуинституционалните отношения пак работим не само с европейските институции, но и тези в държавите членки. Всъщност ми се струва, че комисията със сигурност ще бъде по-активна, защото тук в Брюксел може да спори, може да се обичаме, или не, но най-важното е това, което се случва в държавите членки. Така или иначе, господин Домбровски е бил в нашия национален парламент неведнъж, но след това, ако говорим за местното ниво, там също имаме проекти. След това за преговорите. Вашия въпрос е напълно оправдан. Ще се придържате ли към желаното? Разбира се, аз ще защитавам предложението на комисията, защото то не пада от небето, а се основава на много точна преценка. И на мен ми се струва, че сме изправени пред сериозни проблеми и рискове и трябва да ги преодолеем. Следващият оратор, господин Гебранди. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. Искам да подчертая, че действително очаквам с нетърпение да работя с вас през едните години по бюджета и бюджетния контрол. Още повече, че вие казахте да насочите вниманието от това, което се влага към това, което се получава като резултат. Дали ще направите препоръки, свързани с ефективността? Тези препоръки доста често се пренебрегват от държавите членки, а понякога от комисията. Една 5 милиардна програма за сектора на производството на храни, която не дава никакви резултати, трябваше да бъде стопирана отдавна. Какво ще направите в рамките на комисията и как ще оказвате натиск върху държавите членки, за да насочат вниманието си в по-голяма степен върху ефективността, защото там е един от основните проблеми. Отговор. Благодаря ви. Благодаря ви и за готовността да работим заедно. Аз също очаквам това с нетърпение. Има сериозна промяна в културата, която ни предстои. И нека да не виним прекалено хората, които трябва да преминат през тази промяна в културата. Ако погледнем каква е историята на Европейската комисия, ще установим, че тя основно се занимаваше с хармонизиране на законодателството. В резултат ние сме наели отлични юристи най-вече, а от това, което се нуждаем сега, са хора с по-скоро економически и финансови познания. Ние набираме такива а, хора, но когато говорим за един а, юрист, той има по-различна нагласа и културата, свързана с постигането на резултати, не е свързана толкова с процедури, а по-скоро с това да се направи нужното за постигане на резултат. Моля да не ме разбирате погрешно. Аз не съм против а, юристите. Ние се нуждаем от такива, нуждаем се от а, върховенство на закона. Това е ясно. Това, което правим е да ускорим промяната в културата. Най-добрият начин да подходим а, е Европейската комисия като екип да действа последователно – вие ме попитахте как ще го направя. Аз нямах време по-рано да отговоря, но аз ще работя заедно с другите комисари и в този конкретен случай ще работя с групата комисари, които се занимават с плащания от бюджета, за да се постигне напредък и да се следи какво сме постигнали редовно. Благодаря. Аз също искам да ви задам един въпрос. Въпросът за борбата с измамите. През последните две години Олаф регистрира доста проблеми и нередности или имаше и злоупотреби в а, самите кръгове на Олаф. Това е причината за трудностите на надзорния съвет. Вие е, казахте само някои общи неща. Моят въпрос е, е дали ще предприемете конкретни мерки или просто ще стоите отстрани и ще наблюдавате как се развиват нещата. Госпожа Георгиева, когато се готвех за изслушването, Аз получих впечатлението и от някои е, разговори получих впечатлението за напрежение между Олаф и надзорния съвет. Е, понякога напрежението е продуктивно, когато има диалог и последват промени, и то положителни промени. Но аз не съм в състояние днес да преценя каква е истинската ситуация. Освен това, аз съм ограничена в своята роля, тъй като Олаф и надзорния съвет, те работят в разследващата, върху разследващата страна. Аз там не се меся. Така че аз е, се съсредоточих върху нещата, където имам компетенции, например, човешките ресурси. Надзорния съвет има увеличен човешки ресурс в момента и това мисля, че е положително. Зная какъв е въпросът за бюджета и за персонала. Това са неща, с които аз по-скоро бих се занимавала. Е, има вероятно възможност за промяна на регламента за ОЛАФ. Може би, но аз не мога да дам оценка в момента. Това, което мога да кажа е, аз много ще внимавам какво е, какви са моите компетенции и какво не. Трябва да съм много предпазлива, защото ако аз не защитавам независимостта на Олаф, ние ще сме в много лоша позиция, но моите компетенции и в рамките на тях аз ще направя всичко възможно Олаф да прави, да върши, е, да изпълнява задачите си, които са така важни за всички нас. Благодаря, госпожа Сендер. Си, е, се на Георгиева. Благодаря ви. Добре дошла, госпожо Георгиева. По-рано вие говорихте за междуправителствените заседания късно през нощта, трудностите при договарянето на бюджета, разпределението на ресурсите на общността и надвиването над националния егоизъм. Разбира се, тези ресурси са много важни за хората, в Европейския съюз. 500 милиона те се опитват да се справят с най-лошата криза след Втората световна война. Предвидени са нови финансови инструменти, чудодейни решения, но така или иначе, вие имате опит в Световната банка Простете шегата ми, но нали няма да се, обър... да се опитате да превърнете съюза в банка? Имаме групата на високо ниво, това е чудесно. Парламентът ще ви подкрепя и при новите източници на ресурси, като данъка за облагане на финансовите сделки. Какво ще направите, за да отстраните грешките, посочени от сметната палата? Как ще се използват приходите от митниците? Благодаря. Първо, по собствените ресурси. Много е тъжно. Повтарям се тук, но наистина ми беше тъжно, че преговорите по МФР всъщност е, стигнаха до този завършек, защото аз си мисля, че трябваше да се водим от процикличността, а не антицикличността, но държавите членки си взеха своето решение и сега ние трябва да изпълняваме това, с което разполагаме, възможно най-добре. Иначе аз съвсем не искам да превръщам Европейската комисия в банка. Ние си имаме Европейска централна банка. Иска ми се обаче комисията да използва ресурса си по-креативно, защото всички сме съгласни, не стигат парите от гледна точка на стремежите ни. Трябва да постигнем повече с наличното. Всъщност, като разглеждам целите за различни проекти, ми се струва, че бихме могли наистина да разширим приоритетите и задачите – не бива да се страхуваме. Иначе по собствения ресурс имам категорична позиция. Необходимо е да се реформират източниците на финансиране, но в крайна сметка решението ще бъде политическо и би трябвало да се опитаме да обединим всички около тази идея. Това е все едно да имаш стадо от котки, но ще успеем. Благодаря. Сега председателството минава. А, извинявайте, забравих един оратор, колежката Шмидт. Извинявайте. Благодаря. През 2011 година комисията излезе с реформа на на човешките ресурси с оглед за економии. Въпросът е да се замразят и административните разходи до 2020 година. 5% са разходите с административни с, е бюджета за административни разходи, а до 2020 година персоналът трябва да бъде е, намален с 5%. Въпросът ми е как изглежда вашия е, график, как изглеждат вашите мерки, какви са вашите цели и ще ни информирате ли за, вашите, за, за напредъка на мерките редовно. Благодаря. Наистина, това е много важно да изпълняваме обещанията си. Това е важно, за да възвърнем доверието на гражданите. За нас 5 намаление е нещо, което ще направим. 5 намаление на персонал. А нашата цел е и да подкрепим области, които са приоритизирани за сметка на такива области, които не са толкова важни. Например, в финансовата област има 30% увеличение за сметка на други области. Така че ние работим като цял екип, гледаме приоритетите и разпределяме ресурсите съответно. Защото в противен случай ще подкопаем качеството на нашата работа. Това не го желаем. На второ място, трябва да имаме разумна перспектива. Какво искаме да направим в бъдеще? Какви са нашите планове и какви хора с, с какви умения искаме да привлечем? Защото от това зависи какви резултати ще постигнем в бъдеще аз ще изготвя стратегия за наймане на хора с съответни умения, от които имаме нужда. Ще разработя, ще анализирам процедури, процеси и ще си направя извод, кои са необходими, кои не са необходими. Ние се опитваме да направим повече с по-малко, така да се каже. Благодаря. А сега Комисията по правни въпроси поема председателството. Благодаря. Благодаря. Втори, последният въпрос беше много интересен въпрос, защото той навлиза вече в нашите компетенции Господин Радев има думата. Уважаема госпожо Георгиева, за мен е чест да бъда днес тук и определено като българин и като евродепутат съм горд с вашето представяне, за което ви благодаря. Ето и въпроса. Правилникът за длъжностите лица предвижда, че длъжностните лица на Европейския съюз трябва да бъдат наети на възможно най-широка географска основа. Въпреки това, статистическите данни показват, че докато някои националности са свръхпредставени в сравнение с относителната тежест на тяхното население в Европейския съюз, други са по-голяма степен по-слабо представени. В писмените си отговори Вие споменавате няколко предложения за намаляване на географския дисбаланс, а именно чрез специални конкурси за по-слабо представените страни. Този проблем обаче е особено забележим при някои степени в иерархията на служителите на Европейския съюз. Предвиждате ли специфични мерки за справяне с този конкретен проблем? Благодаря. Благодаря ви много. За, за мен е, е, е, е голямо предизвикателство и, и, и голяма чест да отговарям за човешките ресурси на, нашата, на, на Европейската комисия, защото ние имаме прекрасни хора. Аз съм много впечатлена от работата си с, с, с тях. А, Прав сте, че целта ни да имаме представяне, което да адекватно да отразява националната принадлежност или по-скоро процента от хората, които са в различните страни, че имам още работа за вършене. Но да ви кажа, тази работа проистича до някъде от факта, че за някои националности работата в комисията не е толкова атрактивна. Те не кандидатстват в толкова големи числа да дойдат да работят при нас. А, и ние трябва да отидем а, а, при тях. Ако Мохамед не отива при планината, планината отива при Мохамед. Ние трябва да отидем при тях. Ние трябва да... За това аз говоря за тези а, специални а, а, job fairs, представяне, представяне на, на комисията. А, затова говоря за, някак, за, за конкурси, които са насочени към тези националности, които са по-малко представени. Но това няма да реши втория въпрос и то е къде се намират различните националности структурно. А, и интересното нещо е, че ние имаме проблем не на най-високото ниво и не на най-низкото ниво, ние имаме проблем по средата. Този проблем идва от факта, че от 10 години насам комисията има принципната политика да не има хора млади, не е лошо, идваме, идват, идват нови млади таланти, а, но това значи, че, че ги нема на по-низките позиции. За старите страни членки и за новите страни членки това правило е приложимо. Но исторически то води до, известно, до известна дискриминация. Да, за, да, за да приключа, ние и по-скоро не представителност, не точно това, не е дискриминация а като такава. Да приключа, ние имаме възможност с новото, новите, новия staff regulation да повишаваме хора по-бързо, когато те го заслужават. Така че да се надяваме, това ще помогне. Thank you, madam. Е, next, Mr. Gayer of the Господин Гайер. Благодаря. Сега с... Сега съм член на комисията Юри. Е, госпожо комисар, аз съм убеден, че вие ще се справите с вашия ресор, но въпреки това, смятам, че някои неща бихте могли да задълбочите. А, например, откъде ще дойдат тези 300 милиарда евро? тези милиарди трябва да бъдат представени след 4 седмици. Говорите за ефекта на лоста. Бихме искали да знаем какви са шансовете за привличане на свежи пари за програмите. И освен това, е, вие казахте, че е, ще видите как ще се развият нещата с бюджета, с плащанията. Казахте, че ще се концентрирате върху това, което имате, но въпросът е как комисията ще плати своите задължения. Моля ви, отговорете конкретно. Да, добре, ще се опитам. Първият, първият отговор е 300 милиарда. Не зная за какво точно ще бъдат предназначени тези средства. Има други е, колеги, които имат водеща роля и тъй като аз уважавам принципа на колегиалност, не искам да кажа повече, отколкото а, мога, а именно, че виждам големи възможности тук. Сега за, въз, за ефекта на лоста. Гледаме на използването на парите по стратегически начин. Това означава, че гледаме на финансовите иновативни инструменти за надежда и с други думи гледаме какво може, кои инструменти могат да създадат заетост. Оценяваме дали тези инструменти могат да увеличат нашата конкурентоспособност. В момента още оценяваме тези инструменти от перспективата на това, което те струват, а не от перспективата на това, което те ще произведат това не е лесно да се промени фокуса. Сега, 9 милиарда евро с тези пари трябва да подкрепим заетостта и растежа, но трябва да видим